Добър ден, уважаеми колеги. Добре дошли. Разбира се, добре дошли на изтъкнатите ни гости. Преди да представя първата точка от дневния ред, искам да ви помоля да приемете дневния ред – съобщения на председателя и актуалната информация за тристранните срещи ще дойде след изслушването. Сега ще започнем с изслушването. Приветствам с добре дошли тримата представители. Поканили сме ви, за да представите информация за дейностите на органите, които ръководят през последната година. По-конкретно, ролята ви в нормотворчеството и координация с трудничество с законодателите. Също така бихме искали да чуем за вашите организационни приоритети след следващите 12 месеца. Също така се надявам да поговорим и за предстоящия преглед на ЕЗА и за новите а, предложения, които а, ще имат прияки косвен ефект а, върху ЕЗА, CCP, ЕСМА с оглед на Брексит и някои инициативи на надзорните органи имаме много въпроси за обсъждане. Също така господин Енрия ще говори като ротационен председател на съвместния комитет на трите надзорни органа и ще обясни как ще осъществява своите функции като всеки, като втори заместник представител на съвета за системен риск тримата председатели са представили писмени текстове за дейностите и тези писмени текстове са раздадени на депутатите и могат да бъдат намерени в икомити. Също така имаме част и от изложенията и документ, който говори за изключително интензивната дейност – Предполагам, че това ще повдигне въпроса и за ресурсите. Винаги подкрепяме усилията на надзорните органи да осъществяват дейностите, които ние законодателите им възлагам. И ще имате нужда от съответните ресурси. Е, и ще бъде интересно да чуем е, какво мислите за новата система, предложена в е, прегледа на надзорните органи. Очевидно е, че се върши много работа в дух на чудесно сътрудничество. Разбира се, не по всички въпроси има съгласие, но сътрудничество е чудесно, така че искам да ви благодаря за това. И така. Като председател имам възможността да направя встъпителни думи, ще дам думата на Андрея Рия, който ще има възможността да говори и като втори заместник представител на съвета системен риск. Благодаря. В последното издание на доклада ние сме очертали три области фрагментарност в светлината на оттеглят Обеденото кралство. Те са оценката на риска и ниската рентабилност на финансовите институции е, трите органа работят по надзорни въпроси, свързани с Брексис. Ние трябва да подкрепяме последователен подход, засилваме усилията си за очертаване на рисковете за финансова стабилност, особено ако преговорите приключат по неорганизиран начин. По-конкретно, е, намаляването на доходността от облигациите, което може да има потенциални последици. Ниската рентабилност е предизвикателство. Защитата на потребителите и финансовото новаторство е, са централни въпроси. Ние ще засилим диалога с основни заинтересовани лица и особено представители на потребителите. Що се от нас... Ние имаме възможност да работим с широк кръг заинтересовани лица. Ще продължим да разговаряме и с вашата комисия. Сега по работата на основния документ представили сме представили сме документ за ПРИПС. Съвместния комитет обсъжда предизвикателството и политическите приоритети. Два конкретни примера документа за големите данни и документа за автоматизацията. Използването големите данни е много полезен, тъй като продуктите са насочени към потребностите на потребителите и може да се направи по-финна оценка на риска. Има обаче риск за потребителите. Намалява се сравнимостта на финансовите услуги и създава възможност възможност дискриминация в при достъп до услугите или цените. В доклада за Роб 20 ние отбелязваме, че новаторството може да увеличи, може да създаде допълнителни възможности за приходи. Заедно с това не е ясно как се разпределят пасивите и не е ясно дали потребителите са наясно с информацията съществуващият европейски закон неутрализира риска и няма допълнителна потребност. Борбата срещу прането на пари и финансирането на терористите е особен приоритет съвместния комитет. Освен постигането на мандата, е, събития като терористичните атентати в някои държави членки и скандала с панамските досиета предполагат е, ясен отговор от страна на надзорните органи. Работим за рискови фактори, за да разберем а, рисковите подходи. Също така имаме насоки а, за това, кои фактори да се вземат предвид, а, когато се вземат предвид опасностите от прането на пари и финансиране на терористите. Също така те дават компетентните органи могат да преценят дали институциите са предприели необходимите мерки срещу тези рискови. След панамските досиета стана ясно, че трябва да има обмен на информация между компетентните власти. Предложеното преразглеждане на нормативната база има за цел да осигури а, правна сигурност. Ние изразихме своето своята тревога за решението за разширяване на обхвата на стандарта за финансова отчетност към застрахователните предприятия. В крайна сметка може да се занижи защитата на инвеститорите. Приветствам предложението на, на комисията е, за предложенията за разширяване на ролята на съвместния комитет в областта на защита на инвеститорите и потребителите. Но управителният съвет е доста тромав. Е, има нужда от одобрение от три, трите страни. Когато възникне проблем, съвместният е, комитет има нужда от е, някои адаптации, е, ако искаме да има по-силен мандат в областта на защитата на потребителите. Сега, по отношение на банковите въпроси, постигна се допълнителен напредък при оздравяването на балансовите отчети на банките, качеството на, е, на кредитните портфели се подобри необслужваните кредити е с коефициент 4,5. но Трябва да се постигне повече напредък в момент, в който пазарната ликвидност е висока и инвеститорите търсят доходност и лихвени проценти. Е, пътната карта дава възможност е, да се постигне координация в различни политически области. Европейския банков орган работи по редица проекти за подобряване на ефективността на вторичните пазари е, за, обесценени активи. Въвеждането на стандарт за финансова отчетност 9 в началото на следващата година ще доведе до положителни промени в провизиите е, банковият орган публикува два доклада за оценка на въздействието на новата рамка и оценка на степента на подготвеност на европейските банки. Също така следим напредъка в, в изграждането на капацитет за поемане на разходи и спазване на МРЛ, минималните изисквания за собствени средства и допустими пасиви европейските е, глобални банки с системно значение вече спазват международните стандарти за ТИЛАК или капацитет е, за поемане на загуби. Но раз, различието между банките е много високо и за да подкрепим необходимите промени в структурата на пасивите на банките и да подобрим възможността за преструктуриране, е много важно да се довършат предложените промени в директивата за възстановяване и преструктуриране на банките. Банките обаче трябва да проучат положителната пазарна среда и да ускорят издаването на допустими пасиви. Стабилизация на правилата, яснота и последователност в практиката на надзорните органи, органи за преструктуриране и прозрачността за инвеститорите са ключов елемент в постигането на предвидимост в функционирането на новата рамка. Изграждането на едината нормативна база в банковата област бележи напредък. Европейския банков орган даде своя принос към преразглеждането на директивата и регламента и регламента за капиталовите изисквания с редица доклади по банковия сектор като цяло и различни бизнес модели и кредитиране на МСП. Надявам се, че за тези доклади ще ви бъдат полезни в работата по законодателни предложения. Приключва работата на Базълския комитет. Е, Европейският банков орган работи активно по дискусиите и това е платформа за разработване на обща европейска позиция ние сме готови да ви осигурим помощ в оценката на потенциалното въздействие на новите стандарти върху Европейския банков сектор. Европейския банков орган наскоро, наскоро приключи работа по насоките за вътрешното управление, много труден пакет, в съответствие на огромните различия в националните подходи и проблемите повдигани от малките банки с прост бизнес модел слабостите в корпоративното определение и управленската структура бяха ключов фактор, който доведе до кризата. Ние смятаме, че успяхме да преминем към по- солидна обща рамка с насоки, които отчитат различията. Предстоящото влизане в сила на директивата за платежните услуги е, беше наш приоритет проекторегулаторните технически стандарти са сред най-важните части от нашата дейност. различните заинтересовани лица представиха своите коментари. Аз мисля, че ние постигнахме баланс между конкуренцията и сигурността и също така изразихме своите въпросителни по предложението на комисията за изменения в, в регулаторните технически стандарти. Въвеждането на нови технологии при предоставянето на традиционни банкови услуги става важна част на нашата дейност. След докладите за краудфандинг, виртуалните валути и големите данни, Европейския банков орган наскоро публикува доклад за финансовите технологии, финтех. Различни са дейностите, които се анализират. Също така сме издали насоки за риск, за надзор на риска, свързан с новите технологии. Също така работим по целите на Съюз на капиталовите пазари. Наскоро излязахме с мнение за новата пруденциална рамка за инвестиционни дружества. Тук са формулирани препоръки за разработване на хармонизирани изисквания, които да са прости, пропорционални и съответстващи на характера на инвестиционните предприятия. В светлината на Брексит Европейския банков орган идентифицира поредица области, от които, и които и се нуждаят от общо регулаторна е, и надзорна рамка във всички 27 държави членки на Европейския съюз. Тук се включва разрешение, подобряване на вътрешни модели, а, огледални операции, прехвърляне на риска, а, въпрос свързани с преструктурирането и а, схеми за гарантиране на влоговете. Както можете да си представите, премесването на Европейския банков орган е източник на напрежение. Оценявам е, професионалната етика на нашите служители, които продължават високото качество на своята дейност в условията на сигурност за тях и своите семейства. От началото на лятото имаше голям брой е, оставки поради изнасянето на органа от е, Обединеното кралство. Много е важно да се вземе решение скоро, за да могат служителите да планират преместването си. Това заедно с предложението за презглеждане на управленската структура може да ни осигури възможност да реструктурираме организацията и да продължим да обслужваме интересите на Европейския съюз, доколкото позволяват възможностите ни. Благодаря. Благодаря ви. Габриел Бернардино има думата. Благодаря ви, господин председател, почитаеми членове на комисията ЕКОН. За нас е много важно да работим по финансовата стабилност. В края на моето изложение аз ще говоря и за бъдещите тенденции, предизвикателства и възможности за ЕИОПа. Знаете, че имаше исторически ниски лихви но ние се подготвихме на време с съответната пропорционалност и преходни периоди. Днес мога да кажа, че осигурителната индустрия наистина спечели от този сериозен подход. Развиването на по-координиран надзор е нещо много важно. През последната година ЕИОПа разработи и своя наръчник за добри практики въз основа на обмена на информация. Тя продължава да работи с националните надзорни органи. Ние видяхме, че има доста проблеми с бизнес моделите, които използват свободата за предоставяне на услуги като режим на работа. Имаше някои случаи на неуспели застрахователни компании. Това, разбира се, не се отрази добре, нямаше и добро сътрудничество в трансграничен план. Затова ние работихме по по-доброто сътрудничество между бизнеса и по-добрата координация чрез нашите платформи за надзор. На тази основа ние създадохме няколко такива платформи, които започнаха да работят на много по-ранен етап – освен това, ние координираме и дейностите по прегледа на балансите. Това е много важно, за да може поемането на риска да подлежи на надлежен надзор. Ние освен това участваме в съвета на надзорниците, правим и технически анализ. Видяхме, че има различни подходи в националните практики. Тези разлики понякога водят до произволни решения и могат да доведат до много важни разлики при капиталовите изисквания. Следователно, тук трябва да има по-добра конвергенция при надзора. По защитата на потребителя ние приветстваме решението на комисията да се обърне внимание на нашите технически препоръки, но не сме доволни, защото плащанията за трети страни не бяха включени при изчисляването на конфликта на интереси. Освен това, трябва да спомена и първия анализ, който обхвана целия Европейски съюз, що се отнася до проблемите на потребителите. За да можем да разберем по-добре как работи пенсионния пазар, ние се координирахме с ЕЦБ, която наскоро започна едно обществено допитване по статистическите изисквания за пенсионните фондове приличните пенсии, ние приветстваме инициативата на комисията да въведе паневропейския личен пенсионерски продукт. Смятаме, че това ще помогне на всички европейски граждани. Смятаме също така, че нашата роля ще бъде много важна, е, за да осигурим знака за качество на европейско ниво. Европа трябва да разполага със своя достатъчен ресурс. През декември 2016 година оповестихме резултатите от последния стрес тест в осигуряването. Изготвихме и набор от препоръки. Сега работим по втория тест за професионално пенсионно осигуряване – през юли ние се обърнахме към европейските институции с становище относно минималната хармонизация по рамката за възстановяване на банките. Говорихме за това, че трябва да се избегне липсата на координация между националните органи. Освен това, говорихме, че има много големи разлики при съществуващите гаранционни схеми в застраховането. За това трябва да се помисли за една минимално хармонизирана рамка. За бъдеще стабилната финансова система разчита на нашата бдителност. Що се отнася до оттеглянето на Обединеното кралство ние излязохме със становище в подкрепа на националните надзорни органи в 27-те държави членки. Не бива да се приемат компании почтенски кутии. Необходима е по-голяма финансова интеграция, завършване на изграждането на Съюза на капиталовите пазари. Ние приветстваме предложението на комисията да се реформира надзорната архитектура на Европейския съюз. Освен това, ние искаме конвергенция чрез развиването на стратегическите надзорни планове. Приветстваме и предложението за включването на устойчивостта, както и технологическите иновации в мандата на ЕИОПА. Но знаем, че що се отнася до трансграничните дейности е необходим един по-сериозен европейски подход. Възможността за издаване на паспорти на услугите би означавала по-добър надзор. И също така ние ще можем да видим какъв е риска от трансгранични фалити би трябвало ЕЙОПА да може да се намеси превентивно достатъчно рано. Също така, ролята на ЕИОПА е много важна по отношение на надзорната независимост и конфликта на интереси. Тук тази роля трябва да се укрепи. Господин председател, Европейския парламент е много важен, що се отнася до мандата за защита на потребителя и финансовата стабилност в Европейския съюз. Текущия преглед на регламента за ЕИОПа, нямам никакво съмнение, ще гарантира истинска независимост и отчетност на надзорниците. Освен това, така ние ще работим наистина в името на бизнеса, економиките и гражданите. Много благодаря. Стефан, заповядай, Стефан Мейджер. Благодаря, Роберто. Уважаеми господин председател, уважаеми депутати. Аз много се радвам, че мога да говоря пред вас и да ви дам преглед за дейността на ЕСМА за последните 12 месеца и да говоря за бъдещите перспективи. В този контекст искам да благодаря на членовете на тази комисия за диалога с ЕСМА. Сигурен съм, че участието на ЕСМА в работата на ЕКОН по директивата за управителите на альтернативните инвестиционни фондове и други законодателни текстове е голям принос. Трябва да кажа, важно е да имаме едни правила и сближаване на надзора. За тази цел аз ще се спра на няколко важни неща, които са много важни според мен. Най-напред ще говоря за приложението на директивата за пазара на финансовите инструменти и на Брексит, както ще се спра и на Съюза на капиталовите пазари. Ние всички знаем, че на 3 януари 2018 година МИФИ ще влезе в сила, но не бива да забравяме, че важно е приложението и приложението, с приложението ще се занимаваме много дълго време. ЕСМА много, положи много усилия да даде съответните насоки, също и в областта за търговията, за задълженията за търговия с деривати. Единните правила трябва да бъдат подкрепени с допълнителни мерки за сближаване. Затова през последните 12 месеца ние излязохме с различни насоки в отговор на участниците на пазара и националните компетентни органи. Искаме да има еднакво приложение на правилата, които ще влязат в сила скоро. Ние положихме усилия да укрепим защитата на потребителите. Това е една от основните цели на директивата за пазара на финансовите инструменти. Оптимистичен съм, че ще може да приложим тези изисквания, тези регулативи след около 3 месеца. Но има рискове тук, има рискове особено в началния период а, ние признаваме, че ще има предизвикателства за всички засегнати страни и за това се опитваме да дадем нужните инструменти за преодоляване на тези предизвикателства. Има нужда от приоритизиране на задачите. Например, а, последното споразумение – между националните регулатори за ограничаване на стоковите позиции и дерогациите от прозрачност преди изключване на сделките. И тук трябва да спомена Брексит. Защото Брексит ще окаже влияние върху всички наши дейности. Особено Брексит е важен за някои участници на пазара. Те искат да пренесат своето съдалище извън Обединеното, Обединеното кралство. Някои юрисдикции искат да привлекат бизнеси към себе си. Е, за това трябва да реагираме на време. Ние излязохме с едно общо а, становище и три допълнителни становища през юли което, които засяга делегациите към трети страни. Искаме да излезем с допълнителни насоки, свързани с пренасенето на седалищата. По отношение на регулативния арбитраж, Брексит представлява определен риск. Затова трябва да има правила. ЕСМА се занимава с особените области, рискови области, които могат да представляват предизвикателства за инвеститорите и за другите засегнати страни. Брексит, освен това, произведе голяма дискусия, политическа дискусия в тази комисия, а именно дискусия за това дали нашият финансов модел ще устои на предизвикателствата. Ние ще Излезем и с насоки за кредитните агенции от трети, от трети страни. Тези насоки трябва да бъдат приложени по хоризонтален начин. На първите стъпки трябва да се направят от, от Европе, Европейската комисия и аз пред, приветствам нейното предложение в тази насока. Освен това, ние ще трябва да контролираме и да следим развитието в областта много, много строго и да видим и да ще наблюдаваме спазването на изискванията. Ще обсъдя с удоволствие всякакви отворени въпроси с вас през следващите седмици. А сега искам да говоря за Съюза на капиталовите пазари. ЕСМА ще продължи работата си по отношение на инвестиционните услуги, особено в трансграничен контекст. Ще има партньорски проверки, които ще бъдат отразени в нашите доклади а, като основната, основния момент, където ще се насочим, са някои непоследователности и дефицити, които открихме при държавите членки. А, по този начин ще укрепим защитата на потребителите в Европейския съюз. Съюзът на капиталовите пазари създават големи възможности, но също така те носят и крият рискове и ние трябва да осведомим обществеността за тези рискове. ЕСМА вложи много усилия за довършването на своята отчетна система, като се опитахме да предотвратим дупликация на дейностите. Освен това, искам да приключа с подчертаване на нашия ангажимент за довършване на Съюза на капиталовите пазара. Ние подкрепяме целите, които са общи за нас и се надяваме на бъдещо сътрудничество в областта. Благодаря. Благодаря на тримата гости. Сега ще продължим с диалога. Първият колега е Борхерт Бауц. Благодаря, господин председател. Нашата комисия от много време се застъпва за преработване на регламента за европейските надзорни органи. Изминаха 6 години и половина ние работихме с вас заедно, работихме и в рамките на междуинституционалното сътрудничество. И сега след това време трябва да се замислим за по-нататъчното статукво. Ние като законодатели искаме естествено да има баланс, да има добра, ясна правна основа и да има разделяне между контрол и надзор. За това аз искам да задам два въпроса към господин Бернардино и Енрия и ако мога да се изкажа още веднъж, тогава по-късно ще задам въпроси на господин майор. И така, моите въпроси. Изглежда, сякаш господин майор би трябвало да е най-щастливия между вас тримата, тъй като ЕСМА има директни компетенции, има достъп до данни и има много права. Ние се застъпваме за едно секторно специфично законодателство, което да включи банките, инвеститорите и застрахователите. Всички от тези елементи имат нужда от своята собствена експертиза. Моят въпрос е, предложението на комисията не крие ли определени рискове за ЕСМА, защото то се намесва в компетенциите на ЕСМА при контрола? На следващо място – темата е пропорционалност. Предложението на комисията не отива достатъчно далеч. Според мен има нужда от допълнителна консултация за надсоките. Според вас, как може да се направи повече, така че да имаме по-голяма, да постигнем по-голяма степен на пропорционалност? Благодаря. Благодаря. Кой иска да започне? Благодаря, господин Балц. По отношение на задачите на надзора на Европейския банков орган, трябва да кажа, имаме банковия съюз, където тези задачи на контрола са до голяма степен унифицирани и съюза на Съюза на финансовите пазари изисква подобна, подобен подход. Аз не виждам противоречие тук. Ние от доста време говорим за това дали е, има някои задачи за контрол, които са вменени на ЕБО и които трудно се изпълняват. Например, контрола върху стрес тестовете или пък когато става дума за медиация. Тук комисията излиза с предложения и те ни помагат да изпълняваме стъчите си по-добре. Честно казано, управлението на европейските надзорни органи се движи от натиска между заинтересованите страни и участниците в системата. Сега за пропорционалността. Зная, че има размисли в тази насока, ние се опитваме да дадем нашия принос, както казах в първоначалното си изказване. В областта на, на стълб 2 и на стълб 3 мога да кажа, че по- много банки се оплакват от нуждата за разкриване на информация. Ние може да кажем, че тук би трябвало да се намали тежестта за съответствие без да се прави разлика между изискванията по отношение на тяхната сложност. Благодаря. Сега за предложението на комисията. Мисля, че това е, и, че тук има положителен елемент и това е холистичния подход към целия вид контрол, е, проденциален надзор. Така че, мисля наистина, предложението е положително. Сега за компетенциите при надзора. Както каза Андреас, ние нямаме съюз на застрахователите. Така че ние приветстваме, че има предложение в сближаване на надзора върху застрахователите. Така че аз се радвам, че ние навлизаме в това пространство на надзор и колкото повече информация получаваме, толкова повече виждаме, че има нужда от действия. И тук има нужда от силен мандат, особено когато се намесват трансгранични казуси. Има различни интереси в различните казуси и единствения глас защитаващ, на Европ... е, защитаващ европейската политика, това е ЕЙОПА. <clears throat> Това е <clears throat> Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване. Сега, пропорционалността. Мисля, че <clears throat> ние постигнахме много в законодателството ние залагаме на силната страна на пропорционалността, но има един елемент, който често е подценяван при пропорционалността и това е надзорът. Пропорционалността трябва да дойде предимно не от законодателството, а от неговото приложение, прилагане. Има различни подходи е, към надзора. Това виждаме в момента. Например, партньорските проверки по отношение на основните функции на цялата система. И виждаме, че е, националните органи предприемат различни подходи. Така че тук става дума не само за законодателството, не само за регламента, а и за неговото прилагане. При прилагането трябва да има повече съпоставимост и съгласуваност shortly. You will have a question for you later. <laughs> Yes. Може да, да отговоря на въпроса за съразмерност или пропорционалност. Ние трябва да използваме опита и данните от изпълнението, за да подобрим бъдещо законодателство. Аз се радвам от подобряването на ЕМИР, където огледахме данните за тежеста върху малките предприятия. Пропорционалността винаги се преценява на фона на риска за малките предприятия. Това е област, в която можем да усъвършенстваме законодателството, да огледаме изпълнението, е и възоснова на оценката да подобрим. По-нататък във връзка с данните. Сложен въпрос, който е източник на сериозни тежести за малките предприятия. Първаш Берес. Благодаря. Вие сте тук, за да представите работната програма и има много въпроси за предложението на комисията. Сега, тук възниква въпроса за управлението. Много сериозен въпрос. Възоснова на вашия опит, всички вие с съответните ви правомощия в архитектурата на агенцията, от кои правомощия и имате най-много нужда, ви липсват. И комисията предприема ли нещо, в това число и като посредник? в, ние водим диалог с вас в парламента и възоснова на натрупания опит и на ролята на парламента в издигането на вашите кандидатури, смятате ли, че предложението на комисията от тази гледна точка е, е удовлетворително. Благодаря, госпожо Берес. Няколко въпроса за управлението. Ако погледнете регулаторните въпроси, начините по които а, работим в ЕЙОПА, Системата може да се каже, че функционира общо взето добре. Е, има нужда от промяна в областта на надзора. И колкото повече се е, засилва мандата, трябва да се адаптира и управлението, за да могат да се взимат е, навременни решения, тъй като съветът е крайният орган. Да, но по РИПС не успяхте да вземете решение. Да, различни въпроси, но това, но това беше уникална ситуация. Като цяло, аз мисля, че има нужда от корекция, особено по въпросите на надзора. Що се отнася до посредничеството, и нарушаването на е, законодателството на Европейския съюз имаме добър опит в посредничество. По отношение на нарушаването на законодателството, това е нещо като ядрена е, бомба. Много е трудно надзорните органи да нарушат закона. Мисля, че ние трябва да имаме други правомощия в мандата си, за да можем да формулираме добри решения от европейска страна, а не само да изразяваме увереността си, че нарушаването на е, закона ще реши всички проблеми. За да е, добавя няколко примера. Вие споменахте посредничеството, което е ключов въпрос. Е, в моя съвет е, обсъдихме, сме обсъждали въпрос, свързани с конфликт между европейски национални органи, но органите постигнаха съгласие да е, има припокриване на решение на ниво група и е, подчинен орган. На този фон не можем да направим нищо. Предложението на комисията е амбициозно, защото във всички случаи на съвместни решения ще включи задължително посредничество вместо да има отделни решения между местните а, и приемни органи. Така че, според мен, ако ме питате за адекватността на предложенията, може би щях да напиша нещо различно, но в момента съм удовлетворен от това, което виждам, защото този тип управление – функционира горе-долу добре за някои функции, но не толкова за други. Никой от вас отговори на въпроса на парламента. Харесва ли ви как предложе... Харесва ли ви как е определена ролята на парламента в предложението на комисията? ще Нека да отговоря на първата част от вашия въпрос за управлението на властите. Това беше, това намери отражение в някои от казаните неща. единната нормативна база функционира горе-долу добре и това намира отражение в предложението. Има нужда от напредък е, под формата на повече правомощия и допълнителни ресурси в областта на ЕСМА е, е прекият надзор и сближаването в надзора. Тук има нужда от повече правомощи. Трябва, тук трябва да помислим и за управлението. Това е така, защото в сегашният модел функционира доста добре и особено в взаимодействие с засилените правомощи би трябвало да помислим и за управлението. Би било жалко, ако не се променят правомощията, тъй като това ще повлия отрицателно върху ефективността на организацията. От една страна, това е източник за укрепване на организацията, но заедно с това трябва да се види кое ниво на организацията внася предложение за промени на управителния съвет. И така, трябва да се променят и правомощията, и управленията, и това да бъде успоредно. А, извинявайте, госпожо Берес, не разбрах въпроса. Аз съм убеден, че при кандидатурата на председателите на тези органи ролята на парламента е от особено значение. Тя засилва легитимността, отчетността и е необходимо да има корекция в тази област. Тук няма никакво съмнение. Кейс Уинбърн. Благодаря, господин председател. Аз ще задам по един въпрос на трима ви към Европейския банков орган. Взаимоотношенията между Европейския банков орган и ССМ. Как функционират тези взаимоотношения, имайки предвид ключовата роля на парламента при изграждането на тези институции? Бихте ли отговорили на този въпрос от гледна точка на не обслужваните кредити? Смятате ли, че взаимоотношенията ви с надзорния орган са добри? Сега, имайки предвид крайния срок в февруари, имайки предвид, че парламента все още не е одобрил регулаторните технически стандарти и акта за делегация, Реалистично ли е да се смята, че срокът февруари за изпълнение ще се спази? И как стоят нещата с техническата дейност, която трябва да се извърши в тези крайни срокове? Сега за ЕСМА не мога да не се обърна и към господин майор с оглед на срока през януари. Бихте ли ни казали няколко думи за това, докъде сте стигнали по отношение на системата за база данни, новата информационна система? И по-нататък, тъй като преминаваме към датата, тъй като се доближаваме до крайния срок през януари за изпълнение, има въпрос свързани с маржвете, свързани с дяловото участие. Мнозина казват, че част от ликвидните, ликвидната търговия бих могла да се премести в сенчестия сектор. Как подхождате към въпроса? Смятате ли, че сте получили подходящ отговор от страна на комисията? Благодаря. Много добър въпрос. Благодаря за въпроса. Наистина, все още Взаимоотношенията с ССМ са в, експериментална, в експериментален етап. Е, с, е, с презумцията, че ССМ е надзорен орган, като всички останали. Но особено след напускането на Великобритания, това ще бъде а, е, консолидиран надзорник за 85% от консолидираните активи и взаимодействието между управленските органи не е много лесно по различни причини. За МПЛ ние работим в тясно взаимодействие от самото начало. Целта е обща. Този проблем трябва да се реши. Работим по различни въпроси. ССМ започна от оздравяването отдолу нагоре. Те надграждат на, върху опита на национално ни, ниво и засилват надзорният натиск върху банките. Нашия акцент е върху ефективността на пазара и необходимостта от създаване на вторичен пазар. Тук акцента е върху разпространение на данни, прозрачност и така нататък. Разбира се, Имаме мандати от съвета за разработване на насоки за МПЛ. Някои от тях надграждат върху положителния опит и опита на трупът от надзорния орган би било идеално процесът да бъде отгоре надолу законодателство, насоки на Европейския банков орган, след това изпълнение на надзора, но понякога вървим и в противоположната посока. Аз и проявявам разбиране към надзорния орган, тъй като те са изправени пред различни практики в държавите членки, за това те имат нужда от общи критерии за постигане на резултатите. Опитваме се да сътрудничим в максимална степен и целите по МПЛ са общи. А, този път обаче те като че ли не чакат вашите насоки. Благодаря, благодаря за въпроса, за изпълнението. Много важно досие и през последните години положихме огромни усилия за да спазим изискванията на директивата, именно да дадем съвет, съвет на комисията. Разбира се, ние работим с участниците на пазара и в процеса на публични консултации, но и на неформални срещи, срещи, на които се задават въпроси и дават отговори. ние полагаме всички усилия, за да работим максимално добре с участниците на пазара. Няма изненади от тази страна на пазара. Сега при изпълнението на подобни промени в режима винаги възниква въпрос за възмо... оперативните възможности и възможности на оперативната, на информационната система за въвеждане на подобни промени на време. И това е област, в която трябва все още да разберем дали всички пазари в Европа ще бъдат в състояние да започнат изпълнение през февруари. От тук и от там получаваме сигнали. До сега не мога да кажа, че имам окончателна информация, но това е и урок за бъдеще от гледна точка на директивите. Ние трябва да предвидим малко повече време между приключването на регулаторния материал и изпълнението. Това това е много важно и е от гледна точка на а, информационните системи, а, чието пускане в експлоатация е свързано с проблеми. Благодаря за тези въпроси. Сега малко актуална информация за акронима, който въведахме. Това става дума за национално правомощие, делегирано на ЕСМА част от отговорност за данните са предоставени на ЕСМА за укрепване на системата, вместо да се е, преминава през сложния процес, всичко да, е, да върви по различни етапи. Ние полагаме усилия е, това да влезе в експлуатация през януари. За този проект ние се свързахме с повече от 300 търговски обекта, за да получим данните. Първият етап е свързан с изграждането на базата данни. Той приключи през юли 2017 година и ще започнем да събираме данните през януари 2018 година и през 2018 година, в зависимост от финансовите инструменти, изчисляването на прозрачността и статута на ликвидност ще се публикуват през 2018 година. Преди това трябва да започнем работа, с оглед да спазим срока. Започнахме преходните изчисления за прозрачност и ще се погрижим те да бъдат публикувани до края на годината. Аз съм убеден а, за изпълнението на ФИРЦ, но ние зависим и от качеството на данните, предоставени от търговските субекти. Ние работим с тях, а, но е необходимо данните да бъдат от добро качество. Нашата оценка е, че всичко върви по план. По режима SI, разбира се, това е, е режим, който води до по-малко прозрачност. Затова има затова трябва да направим така, че този режим да не се използва като вратичка за избягване на общите цели, свързани с МИФИ 2. Ще спомена три мерки. Заедно с ЕКОН ние вече затворихме една вратичка по инициатива на Маркус Фебер – и това стана с акт за делегация от комисията. Става дума за това, че SI са свързани помежду си и имитират многостранно търговане. Наскоро започнахме въпроси и отговори за публикуване на информацията след търговията. И на трето място степента, до която режима може да се приложи към предварителният режим за прозрачност. Благодаря, Филип Ламбер. Благодаря ви. Бих искал да задам въпрос и към тримата и може би един към господин Майер. Първо за Брекзит. Смятате ли, че е, вие можете наистина да проследите намеренията на Обединеното кралство? Разбира се, законодателствата ще се различават, но вие трябва да наблюдавате какво се случва, особено при потенциалните еквиваленти. Можете ли да изпълните тази роля? Второ, ресурсите. Приемате ли новите режими за финансиране заедно с надзорните такси, предлагани от комисията? Какъв е тук потенциалния конфликт на интереси или достатъчност? На трето място продължавам идеята на перванш за управлението. В ЕБО също виждаме, че RTS буксува. Имам предвид член 124 риска при търговските ипотеки. Смятате ли, че при новия режим вие ще можете по-лесно да стигате до решения? Ние винаги сме смятали, че вие трябва да имате специфичните правомощия. Обръщам се и към вас, господин Ендрия. Вашата задача никак не е лесна. Вие няма как да не обръщате внимание на дебатите около Брексит, тъй като това е вашата задача. Напоследък се говори много сериозно за почини, които да се откажат от лустовия ефект и по този начин регламентирането значително да се улесни. Бихте ли ни казали какво мислите вие, как могат банките да станат по-устойчиви? Първо ще чуем ЕСМА. по въпроса за ресурсите. При Мифит 2 щеше да е по-добре, ако имахме необходимия ресурс, защото ето сега трябва да се справим и с Брекзит – ние ще имаме нужда от по-голям ресурс не само след напускането на Обединеното кралство, още сега го усещаме, за да има надлежна оценка на риска, особено риска за стабилност, ви трябват много ресурси. Ние трябваше да се откажем от други области от дейността на ЕСМА като приоритети, за да насочим вниманието си тук. В нашата годишна програма ясно сме посочили какво не можем да изпълним заради недостатъчните ресурси. Освен това, ние сме прозрачни, имаме и законови задължения. Ние заявихме, че при данните няма как да изпълним задълженията си заради липсата на ресурс. Така че да, необходим е по-голям ресурс. Предложението на комисията в това отношение е добра и сериозна стъпка напред. Аз одобрявам вида и обема на ресурсите, които са споменати в предложението. За Брекзит ние работим повече по еквивалентите – използваме своя ресурс, за да наблюдаваме регулаторната рамка в страните, където има решения за еквивалентност. При Обединеното кралство, разбира се, въпросът ще е още по-сложен, но искам да обърна внимание на един въпрос, който според мен е много важен. До тук при еквивалентността ние сме наблюдавали най-вече как се изработват нормите, докато според мен трябва да наблюдаваме най-вече как се изпълняват, защото там са най-големите разлики. При конвергенцията също трябва да имаме увеличен мандат, за да наблюдаваме как точно се извършва надзора. Там са разликите в крайна сметка. И честно казано, ние нямаме ресурс това, което се предлага, не е достатъчно, за да наблюдаваме изпълнението, за финансирането. Да, ние приветстваме идеята за повече такси. В индустрията имаме и структурирано финансиране, което не е най-добрият вариант. Според мен е важно да имаме балансиран процес при събирането на таксите, защото Разбира се, ние си оставаме в Европа и в крайна сметка решенията се взимат от съвета и парламента, но е много важно да запазим своята независимост, както се предлага и от комисията. Да няма намеса при решенията, които се вземат от съответните органи, да няма намеса и при работните програми. Това е много важно, за да имаме и развитие на финансирането. I don't add anything, I mean, uh, monitoring uh, equivalency. Аз нямам какво да добавя. Наблюдението е много ресурсоемко. Ясно е, че тук ще има отражение върху ресурсите. За конфликта на интереси струва ми се, че има много надзорни органи, които се финансират от индустрията. Има как да се разграничи, за да няма конфликт на интереси. Иначе при RTS комисията може да емитира RTS и след крайния срок комисията може да продължи своята работа. На председателя може да се даде решаващ глас. Принципно аз също мисля, че трябва да има по-европейски насочено вземане на решения. След това, нека кажа, че сега се водят два дебата за капитала. От една страна, индустрията казва, изискванията са твърде високи и това не помага на економиката. От друга страна, научните среди смятат, имаме твърде ниски капиталови нива. Честно казано, ние имаме сравнително високи, но управляеми капиталови изисквания. Има и инструменти, които биха могли да бъдат преобразувани в капитал. Ако този механизъм проработи, то според мен – ние няма да имаме проблеми с капитала. Ако преобразуването на тези инструменти или тяхното отписване не проработи, тогава ще има проблем. Благодаря, Марко Вали. Благодаря. NPL кредити детерорати и е, е, l'addendum che è stato pubblicato. Благодаря. Интересуват ме необслужваните заеми и това, което беше оповестено от ССМ в началото на седмицата. Вие казахте, че съветът е дал на ЕПА мандат. Не знам дали този мандат трябва да бъде публикуван през 2018 година. По какви мотиви бяха приети тези нови показатели, които създадаха малко паника на пазара? Мнозина зададоха въпроса за реалните мотиви. Може би целта в Европа се задава въпроса кой ще спечели от а, това управление. И мисля, че трябва да се хвърли малко повече светлина. Тъй, трябва да бъдем споко... трябва да реагираме със спокойствие, за да няма паника на пазара. Някои други страни а, използ... трябва, изчистиха балансите си на, с много висока цена. В Италия се забавяме и това води до объркване и изкривяване на конференцията. Комисията трябва да излезе с становище и да се види дали няма изкривяване на пазара. Изкривяване, което да повлияе върху економиката. Още един въпрос а, за активите от трето ниво. Бихте ли ни уверили, че при следващите стрес тестове ще бъдат предприяти конкретни мерки за оценки на тези активи в банковата система? някои анализатори на пазара, те не, се, те не получават достатъчно внимание. Бихте ли ни е, казали е, малко повече за тези инструменти? Благодаря ви. Ще се опитам. Може би трябва да обясня взаимодействието между ССМ и нашите насоки – ССМ според мен свърши отлична работа, като предостави насоки на банките за това, как по-добре активно да управляват необслужваните заеми. Централната банка на Ирландия допринесе със своя опит за управлението на тези портфели. Всичко това се подкрепи от общността на надзорниците и от съвета при обсъждането на тези въпроси. Ние казахме, че можем да работим по насоките, които се ограничават до основните институции чрез насоките на ССМ, като казахме, че тези насоки могат да се разширят и да обхванат всички в целия Европейски съюз. Започваме да работим в тази област. Надяваме се съвета да приключи работата си до 2018 година. ССМ, както и вие отбелязахте, изработи добавка към тези насоки. Като там се обръща внимание не върху самите акции, а върху нивата. Натрупването на необслужваните заеми, което води до следващата криза. Това всъщност е един документ, за консултации. Трябва да работим заедно с ССМ, да видим как можем да включим техните идеи в нашите насоки. Принципът не е погрешен, но вие сте прав. Трябва да видим как се прилага на практика. Например, пазарът на САЩ обикновено бива хвален за това, че много бързо се е справил с необслужваните заеми След 6 месеца при тях тези заеми се отписват от стоиността на гаранцията. Трябва да го обсъдим. Предстои следващият стрес тест. Ще видим какъв ще е прегледа на методиката през октомври. Това ще е част от нашите насоки. Но стрес тестът не е инструмент за оценка. Ако оценката е погрешна, и крайният резултат няма да е верен. Благодаря. Габриел Мато. Не извинява се председателя, господин Мона. Разбира се, не е нужно да взимате думата. Габриел Мато, благодаря, господин председател. Добре дошли и на тримата. Нека продължава да работят все така. Първи въпрос към господин Енрия. Съгласен ли сте с мен, че ефективният режим за работата с трети страни трябва да е насочен към стабилността. Работата извън Европейския съюз е много важна. Тя е от ключово значение, защото това, което се случва там, се отразява и на европейските банки. ЕБО казва, че ние трябва да продължим да работим за отношенията си с трети страни. Затова искам да попитам Какви са плановете и сроковете е, за отчитане на значимостта на третите страни? Освен това, те имат отражение върху банките като множествена входна точка. Как оценявате жизнеността на различните модели на бизнес, Single Point of Entry и Multiple Point of Entry? И се обръщам и към вас. Наскоро ЕИОПА работи, започна да работи по-интензивно с услугите за предоставане на застраховане в конкретни страни. Предполагам, че вие знаете обема на тези операции в съответните страни, как могат тези дейности да станат още по-активни и също така операциите по свободно предоставяне на услуги. Какво се прави с институции, които са създадени единствено с цел да работят в държави различни от държавата членка по происход? Интересуваме вашето мнение. Благодаря. Благодаря еквивалента в трети страни. Ние вече работим по това. Наистина изоставаме, както и казахте. Аз често получавам писма от ръководители на надзора или управлението в трети страни и казват, че трябва по-бързо да признаем еквивалентността, защото всичко това се отразява, липсата на еквивалентност се отразява на финансирането на техните економики. Това наистина опира до ресурсите. Ние имаме само един колега, който се занимава с това. Не можахме да го заменим през последната година. Това е реалността. За жалост, но сега отново започваме набиране на кадри и ще имаме два нови процеса за еквивалентността. Работата започна миналия петък. Разбираме, че трябва да работим бързо, защото еквивалентността на трети страни трябва да се признае до края на идната година, за да се избегне това техният държавен дълг да попадне под непреференциално третиране, що се отнася до капиталовите изисквания за банките. След това ние като надзорници и органи по преструктурирането трябва да сме неутрални за това как банките се преструктурират, дали с single или multiple point of entry – на нас ни трябват обаче плановете за преструктуриране, за да се гарантира, че ще има гладко изпълнение. Каквото и да решат банките в случай на криза. Благодаря за въпроса. Има едно много важно съображение изискванията за отчитане на европейско ниво означава, че над 3000 компании ни изпращат информация. Това дава много по-пълна картина за това как работи бизнеса в Европа. Разбира се, преди всеки надзорник трябваше също да предоставя информация за компаниите, и страната, но това честно казано не се случваше, докато сега в ЕЙОПА ние за първи път изпращаме и на националните органи информация за това какъв бизнес обем се реализира в страната домакин. Това е важно от гледна точка на надзора. Както вече казах, станахме свидетели на трансгранични случаи на неплатежоспособност. Е, Затова е необходимо да се работи с всички надзорници в Европа, да се изграждат тези платформи и да сме сигурни, че ние сме отчели този риск далеч преди той да се материализира не бива да се действа, когато вече е прекалено късно. Би трябвало финансовите институции да са задължени да докладват, когато има някаква трудна трансгранична ситуация. Нещо друго, което виждаме и не е много добро във вътрешния пазар. Виждаме, че понякога в една страна се приема, че изискванията са изпълнени надлежно, докато в друга не. И това създава голяма непоследователност. Води и до странните бизнес модели, които споменахте, но сега имаме много по-добра информация. Имаме нужда обаче от много по-обхватен мандат, за да можем да разгледаме всички инструменти на политиката, особено при трансграничните операции. Благодаря. И аз имам два въпроса. Um, bit, uh, Към господин Енрия. Вие говорихте за необслужваните заеми, но аз тук виждам два проблема. Единият от гледна точка на методика и законодателство. Съгласен съм, че по-добрият път е насоки за законодателите, но ние трябва внимателно да разгледаме правното основание, защото не се върви по този път и тук има много спорен момент. Както и да е, това не е точно опасението, на което исках да обърна внимание. Не можем да приемем, че капиталовите изисквания са погрешни, защото тогава работата ми става безсмислена. Но има нещо друго. Екофи наистина поискаха да се говори е, за потока при новите необслужвани заеми. Екофин има и своя план за действие, който разглежда хипотезата при нов заем, който се превръща в необслужван. На пазарите има известна тревога, защото това се отразява и на акциите, не само на потоците. Същевременно пазарът бавно се възстановява, имаме известно увеличение на цените, което е по-близко до пазарната стойност. Но ме ме интересува дали трябва да се разгледа и въпроса за акциите и дяловете, тъй като тук също може да възникне проблем. И втория въпрос към господин Мейджер е свързан с централните контрагенти. Ние имаме изпълнителен съвет, но също така ЕЦБ има своите задължителни норми. Има, с други думи, няколко органа. Не знам как виждате взаимодействието между тях. Имаме управителния съвет, председателя на ЕСМА, но и управителния директор на ЕСМА, който не може нищо да направи, ако изпълнителният съвет не даде своето съгласие. Имаме и участието на ЕЦБ, Честно казано, аз много се обърках, но може би това е защото за първи път чета схемата. Бихте ли обяснили? Um, Благодаря. Искам да отговоря на част от въпросите на колегата Вали. Сега потоците, стоковите потоци. Ясно е, че тук не се говори за натрупване на резерви. Изискванията за необслужваните дългове ще бъдат в бъдеще доброволни. Сега необслужваните дългове, тях, техния обем Нашата препоръка е да се заостри надзора над банките, но когато имаме такъв надзор, в същото време ще има един елемент на натиск и един на отстъп на пазара. И ето за това ние излязохме с предложение да се създадат да се създаде по-добър вторичен пазар, както казах. Пазарът на необслужваните дългове е доминиран от определени играчи в момента. И това е един моно, много монопазар. И вероятно трябва компании за, управя, за управление на активи за балансиране на ситуацията. Така че увеличаването на контролния натиск трябва да върви, с, трябва да върви ръка за ръка с способността на пазарите за поемане на загуби. Предлага се автоматично разширяване на потоците към запасите. Но това е въпрос на бъдещето. Трябва да осигурим неговото осъществяване и трябва да има прозрачност на вторичния пазар, което ще подобри възможността на банките да се освободят от токсичните активи. Сега Нека кажа, че аз от моя страна подкрепям предложението на комисията и посоката, в която върви комисията. Мисля, че инфраструктурата са именно тези, е тази област, е, която е най-добре да бъде контролирана на европейско равнище. Е, економиката на мащаба, експерт експертните знания са важни за, тази, за този сектор. Знаем, че след напускането на Обединеното кралство, централизираните контрагенти, е, техния брой ще бъде около 10 до 15. Така че посоката на централизацията е много силна. Имаше подкрепа за централизация, централизация на контрола, на надзора върху централизираните контрагенти и аз подкрепям това предложение. В, в някои области предложението е много сложно и мисля, че е важно да има управление на процеса на вземане на решение. Трябва да се знае кой решава и решението трябва да е взето на време. Два елемента трябва да бъдат премахнати. Най-напред. Подкрепата на изпълнителната страна. Това е важно, но също така и механизма за одобрение – е важен. Какво ще се случи, ако съответният орган не, не е съгласен, ако няма съгласие? Така че трябва да има механизъм на консултация и механизъм, който да дава на Централната банка на издаване възможност за вземане на решение. Но не бива да има паралелизиране на е, системите за взимане на решение. И трябва да има възможност за разрешаване на несъгласието. На следващо място, борда на надзорниците. Тук има няколко проблеми. Най-напред има различни стратегии при външното представяне. Трябва да се използва ресурса на ЕСМА, но не бива да има един общ орган, като шапка защото това ще накърни процеса за взимане на решение. Изпълнителната страна може да взема определени решения, но бордът ще бъде отговорен за всички мерки на сближение, като например стрес-тестовете, насоките, така че една обща система за вземане на решение няма да е продуктивна. Според мен тези органи трябва да действат в унисон колкото се може повече, но смятам, че предложението върви по-скоро към препокриване на двете структури, изпълнителни структури. Нека се движим от общите цели, но нека органите си отделни. Да, е, съгласуваност на целите. Това е важно. Ще се опитаме да го подсигурим. Защото в противен случай нещата могат да станат много по-сложни. Денота има думата. Благодаря. Роберто всъщност ми взе въпроса. Процесът на вземане на решение трябва да е по-строен. Това беше първият ми въпрос. Вторият ми въпрос към господин Енрия. Той е свързан с Брексит. Всички срещи с бизнеса ни казват, че хората ни казват, че се готвят за твърд Брексит. И ние трябва да имаме предвид този сценарий, въпреки че се надяваме това да не се случи. Много от въпросите, свързани с Брексита, са във ваши ръце. И аз високо оценявам факта, че излизате с насоки и мислите по тези въпроси, но ключовият момент тук е да нямаме празни рафтове в еврозоната. Управлението на риска тук в този контекст е важен – Въпросът ми към вас е, имате ли анализи на огледалния модел в контекста на Брексит? Може да имаме решение за ерата след Брексит. Имате ли размисли, които да споделите с нас? И то може би не, в, е, не като краткосрочно решение, а дългосрочната е перспектива ни интересува. Благодаря. Както казах във въведението си, ние ще излезем със становище, което ще включва глава за, за аутсорсинг, за огледалните операции. А това са ключовите моменти в дискусията, наистина. Не знае дали има практически решения в момента. Концепцията за огледалните операции не иска да ощети потребителите. Естествено, не искаме празни рафтове. Основната ни идея е, че трябва да имаме контрагентите и да имаме интерфейса с потребителите, но надзорът, надзорните органи на 27-те трябва да има достъп до съответната информация, така че да оценят риска. Също така, трябва да предотвратим евентуални шокове и то на местно равнище. Това са основните елементи, т.е. рисковете от контрагентите, видимостта на местните рискове и увеличаване на възможностите за управление в, момент и в, в, в е, припоява на криза. Медитово. Thank you. Thank you, President. I have a... Благодаря, господин председател. Имам един много кратък въпрос към господин майор. А именно, предложението на комисията за преглед а, на европейските надзорни органи. Мисля, че има консенсус за това, че европейските надзорни органи се справят добре и че има нужда от подобрение. Подобрение на сближението, на, на съгласуваността, на финансовата стабилност и защитата на потребителите. Но не всеки е съгласен с всичко и усещам известно напрежение в някои кръгове, е, например в бизнес кръговете. И по-специално процедурата за делегиране. В моята страна има голямо напрежение, хората са нервни. предложението може да създаде един слой от процедури за авторизиране, когато става дума за, ли, за процеси на делегиране към трети страни. Това ще означава продължаване дълги срокове, високи разходи и много сложни процедури. Въпросът ми а, това нормално оплакване ли е на обичайните заподозрени или наистина има, има повод за загриженост? Отговор. Виждаме доста загриженост изразена от представители на бизнеса по отношение на процедурата на делегиране. Причината за това е, че това, което виждаме, идва в отговор на Брексит, на напускането на Обединеното кралство. Обединеното кралство и участниците на пазара от Обединеното кралство търсят някъде седалища в е, останалите 27 държави членки, но този процес за нов финансов център трябва да бъде е, направен, трябва да бъде проведен на честно основание. Има някои регулатори, които казват наистина ли надзора е на съответното ниво или пък се прави бизнес с финансовите центрове. Вижте се риска, а именно да се даде разрешение на един от регулаторите в държавите членки за, като участник на пазара, но всичко да се делегира отново към Лондон като трета страна. От перспективата на Обединеното кралство това, тази конкуренция не е продуктивна, защото националните регулатори искат да имат едно добро, една добра регулация и надзор. И факта, че има фрагментиран надзор в Европейския съюз, ни кара да имаме определен механизъм, който да осигурява достатъчната, достатъчното внимание, достатъчния фокус върху европейското равнище. Другата альтернатива е, е е централизираният надзор. Но ние имаме различни нива на надзор. Националното ниво, но именно чрез по-нататъчното надграждане над националното ниво имаме нужда от допълнителен механизъм, който да вземе предвид европейската перспектива. И тук всъщност става дума за защитата на инвеститори и потребители. Затова искаме трима човека, които т.е. три единици, трима човека, които да имат седалище в Лондон. Това е много важна задача, но тя зависи все пак от е, бъдещите споразумения, как ще изглеждат те. Господин Балц. Благодаря, господин председател. Исках да задам въпрос на Стивен Майор, но чух отговора на въпроса си. Обаче искам да задълбоча въпроса на преждеговорившата колежка, именно въпроса за Брексита. Господин майор, как виждате сроковете за преработване на регламента за ЕСМА и то сега, когато Брексит е на нашия прак? Може би и другите колеги могат да вземат отношение. Какви са перспективите от страна на ИОПА и ЕБО? Говорихте за централните контрагенти, но искам и аз да направя някои коментари. Мисля, че когато говорим за контрола на централните контрагенти, трябва, трябва този контрол да го обсъди много внимателно. Ще има разрив между Централната, Европейската Централна банка и ЕСМА. И то спор за компетенции. Според мен, работата по контрола на централните контрагенти не е, не е продуктивна. Как виждате вие нещата? По отношение на сроковете за Брексита и сроковете за прегледа на европейските надзорни органи. Ние казахме вече и преди Брексита, че а, механизмите за еквивалентност, така както те изглеждат в момента, не са правилният механизъм, за да а, за да се регулират отношенията с трети страни. Не би трябвало да има дуплираща система. Трябва определени рискове, идващи от трета страна. Тези рискове трябва да бъдат предотвратени, защото те естествено ще ощетят 27-те държави членки. За момента ние сме доволни от сътрудничеството си с надзорните органи по света и не виждаме запласващи ни рискове от тяхна страна. Така че еквивалентността тук е нещо, което трябва да се уреди. Проблемите се увеличават с наближаването на Брексита, защото ще имаме много важен финансов сектор извън Европейския съюз, който ще продължи да е важен за Европейския съюз. И може би няма да е разумно да разчитаме и по-нататък на регулаторите изцяло, само изцяло на регулаторите в Обединеното кралство. И тук трябва да се оцени какви ще са рисковете, проистичащи в големи финанс... от големи финансови финансови центрове извън Европейския съюз и да им се отговори адекватно. Някои от тези рискове са осветлени в нашия преглед, т.е. прегледа на европейските надзорни органи. Този преглед трябва да завърши преди Брексит да стане факт. Механизмите за отношение с трети страни трябва да са на лице да функционират преди Брексит. Това беше първият въпрос. Вторият въпрос, моля, напомнете ми какво беше. Какъв беше той? Да. Андрея беше много ясен, е, казвайки, че говорейки по този въпрос, всъщност има конфликт на интерес. Това въжи и за мен. Но Каквото и решение да се вземе, то трябва да е приложимо. Трябва да има правилни, разумни процедури, трябва да се вземат интересите на участниците на пазара, трябва да се знае кой е отговорен и така нататък. Тоест, е, сложността на процеса на вземане на решение е огромна. Затова ние искаме да имаме една изпълнителна сесия от една страна и от друга страна изпълнителен борт. Но тук става дума за ролите. Важно е участниците на пазара да знаят кой е отговорен и че мерките се взимат в срок голяма част от пазара на дери, дер, деривати, стокови деривати и голяма част от паричните пазари попадат под вли, вли, влиянието на Централната банка. Тук имаме сътрудничество между Федералния резерв и Централната банка. <clears throat> имаме добра традиция в това отношение. Ние проведохме първия стресов тест по отношение на централните контрагенти. Имаме знания в тази област и ще ги използваме. Естествено, визията и регулациите са различни неща. Така е. Да. Прес. Благодаря, господин председател. Извинявайте за закъснението, но полетът закъсня. Може би изказването ми е на тема, която вече е разгледана. Засили се надзорната роля на ЕСМА. Има е, различни области, в които ЕСМА има нови правомощия. Възникват и въпроси за ресурсите и възможността да се решават повдигнатите проблеми. Разбирам това, което казахте за надзорните органи в трети страни и необходимостта от ресурси. Какво мислите за предложението на Европейската комисия от гледна точка на место на преместването? Това е свързано с сериозни разходи и за вас са всички останали. Смятате ли, че е задължително да продължи работата по този въпрос? И освен това, има искане за по-голям бюджет за всички надзорни органи от една страна. Брексит спомага интеграцията на финансовия надзор, но има и една въпросителна за финансите. Е, реалистично ли е да очакваме, че ще бъдат предоставени повече финансови средства? И накрая въпрос към господин Енрия. Устойчивите финанси са в центъра на вниманието на политиците. Експертната група по устойчиви групи настоява за, субси... за субсидии за, финансира... за финансиране на зелената енергия. Оливия Грусън на конференция на 25 септември а, говори а, за а, такси, които да разобеждават производителите на изкопаеми горива. Първо, по въпроса на прекия надзор. Ще успеем ли да предприемем тази голяма стъпка и какви ресурси ще ни бъдат необходими? Записаното в предложението на комисията съответства на минимално необходимото, но това е правилна стъпка напред за ресурсите дали ние като организация можем да предприемем такава стъпка. През 2011 година, може би, и тогава са се задавали въпроси за изграждане на търговски депозитари, за, кред... за агенции за кредитен рейтинг – мисля, че сме показали, че можем. Да, има сериозни различия между надзор на, на агенции за кредитен рейтинг и CCP, но като цяло се е ясно, че можем да се справим. Промените са възможни и от тази гледна точка съм убеден, че това е реалистично. Що се отнася до политиката за местоположението, както знаете, ЕСМА в миналото през последните години положи огромни усилия за подпомагане на глобалните капиталови пазари. Работихме заедно с Комисията за еквивалентност и полагаме усилия за функционират на глобалните пазари. Най-доброто би било на масата да бъдат представени и двата варианта. И има възможност за еквивалентност. Освен това има засилени надзорни правомощия, но освен това възниква въпроса за политиката за местоположението. Хубаво е и двата въпроса да бъдат поставени едновременно, защото на този етап не знаем как ще очертаят преговорите и сътрудничество с Обединеното кралство. Необходимо е да се осигури връзка с надзираваните субекти извън Европейския съюз. Това е необходимо преди да се разработи модел за, за структура, която да остане извън Европейския съюз, но да е много важна. Ще бъда много бърз. Да, ние имаме роля за устойчивите финанси, но не участваме много активно в работата на комисията. Като цяло смятам, че Европейския банков орган дава своя принос. Малко съм скептично настроен за пром... за промяна в оценката на риска от страна на институциите с цел подпомагане на сектора. Е, рисковата неутралност е задължителна и това е област, в която сме готови да дадем своя принос. Господин Вернер Ланге. Благодаря. Имам въпрос към тримата председатели. Имаме примери от работата на ИОПА. Виждаме, че европейските надзорни органи решават определени въпроси на ниво 1 и 2 и тук се изплъзват от а, нашата опека. И това е демократичен дефицит – за да се запълни той, комисията направи първите предложения. Трябваше да има преосмисляне и консултации. Това е добре, но е само първата стъпка, не е достатъчно. Затова смятам, че контролните механизми за ниво 3 операции не са достатъчни и трябва да се е, укрепят. Ето, например, в областта на господин Бернардино е ЙОПА. Със законодателят не е одобрил мерките за ниво 2. Например, при IDD. ЙОПА предприема обаче свои инициативи и инициативи в области, които съвсем съзнателно не са регулирани. ЙОПА още в миналото ни е представила на вниманието въпроси от ниво 3. Например, въпросите за вътрешното възнаграждение на служителите в застрахователни дружества. Но това всъщност, този въпрос бе изключен от преговорите на ниво 1. Господин Бернардино, вие може би не знаете, но ние знаем, че в, по собствена инициатива вие написахте хиляди страници с тази цел. Сега не искам да обвинявам, но моят въпрос към вас тримата е как виждате, как оценявате мерките на ниво 3? Maybe for Mr. Bernardino Yes, sir. Благодаря, господин Ланген. Знаем, че е актуален въпрос за а, третия пласт. Работата, която вършим, се основава на законодателството. Вие споменахте директивата за разпределение на застраховката. Ние смя... на страховките смятаме, че нашето тълкуване на първо ниво е, че насоките, които предлагаме, е, съответства с законодателството и е, комисията може да бъде източник на потенциален конфликт на интереси. Разочаровани сме, че комисията не отчете това. Ние предложихме. Изисква се от фирмите да бъдат прозрачни и да управляват потенциалния конфликт на интереси в интерес на потребителите. Смятаме, че това е в съответствие с директивата. И няма нищо, което да излиза извън обхвата на директивата. Що се отнася до процента за контрол върху насоките, това е част от нашата отчетност и винаги сме готови да обсъждаме с парламента нашата работа. Аз съм убеден, че насоките са много важен елемент, защото те гарантират последователност в надзора. Ние сме из, излезли с различни насоки, но не това е източника на проблемите. Без насоки щеше да има разнородна група от национални политики и насоки, което е лошо за вътрешния пазар. Що се отнася до контрола за насоките, аз съм готов да обсъждам всички възможности, без разбира се това да е в ущърп на нашата независимост. Необходимо е да се осигури балансирана рамка и знам, че комисията предлага си, заинтересованите лица да сигнализират всички случаи, при които ние превишаваме мандата си. Аз бих призовал за по-добър състав на групите на заинтересованите лица. Трябва да има по-добър баланс между сектора, бизнеса и потребителите. Друг възможност е да използваме механизмите в регламента. съвета, пред който се обжалва, анализира начинът по който реализираме правомощията. Да, ние сме за прозрачност и отчетност при е, насоките, но те са много важни е, за последователността в надзора. Въпросът е много важен и най-напред искам да подчертая, че винаги можете да ни призовете, за да попитате е, за да зададе въпрос за нашата работа. Но искам да кажа, че ние се стремим към това работата ни да съответства на първо ниво, тъй като това е най-добрата защита. В, бих искал да има брояч в моя кабинет, който да отчита колко пъти казвам на служителите си, Съответства ли това, което правите на първо ниво? Разбира се, и друг път сме казвали, че е, се стремим към е, спазване на първо ниво, но имаме нужда от повече информация, за да разберем вашите съображения за първо ниво. Искам да подчертая още един път, че е много важно а, да спазваме и трите нива. Като обществени органи можем да вършим работата си добре, само ако отчитаме и трите нива. Участниците на пазар, националните компетентни органи ни ви задават конкретни въпроси и искат да им дадем насоки има една област, в която можем да направим повече. Е, е решението за това кой въпрос към кое ниво се отнася. Може би не винаги разпределяме нещата правилно. Ние, това не става дум, тук не става дума за повече правомощия за нас. Само с една дума Наскоро започнахме работа по насоки за риск, свързан с информационните системи. Всички национални органи започнаха работа по киберрискове. Ако не работихме заедно, подхода щеше да е различен и за вас. Подкрепям напълно това, което казаха колегите. Благодаря, Перванш Берес. Напоследък не по значение. Въпрос към тримата. Господин майор, имам въпрос за а, взаимодействието с Централната банка. Смятате ли, че, има, че е добре балансирано а, че са добре балансирани правомощията господин Анрия, води се дебат в съвета. Предполагам, че той ще започне да се води тук в парламента за членове 7 и 8 за директивата за капиталовите изисквания. Тук става дума за, капиталов, за съюз на капиталовите пазари. Господин Бернардино, обърнато ми беше внимание върху практиката на едно застрахователно дружество в Гибралтар. Вие повдигнате въпроса за Румъния и България. Но за Гибралтар беше казано, че има автономия, т.е. лицензите се издават не от Лондон, но Гибралтар издава тези лицензии, що се отнася до дъмпинга, то е, то е сериозен и последен въпрос, съвсем телеграфно, тъй като нямаме време. Вие е, говорихте много за ПРИПС. Уверявам ви, че ние вече сме обект на интензивно лобиране. Първият довод е, че трябва да се е, улесни даването на капитал. ако искаме да защитим европейския социален модел, можем ли да трансформираме спестяванията на пенсионерите в финансови продукти. по освобождаването от изискванията за ликвидност Искам да кажа, че въпросът е много актуален. По време на кризата бяхме свидетели на много защитни мерки, предприяти от компетентните органи, които доведоха до фрагментация. Ние трябва да изпратим сигнал, че трансграничните банкови дейности в Съюза следва да се приветстват и трябва да дадем на банките повече свобода за придвижване на капитала и ликвидността. Така че дискусията е много важна и освобождаването може да е важен елемент при възстановяване на единството на вътрешния пазар. Съвсем накратко, първо за Гибралтар. Разбира се, мислим по този въпрос, защото Гибралтар е част от вътрешния пазар и те прилагат регламента платежоспособност 2 и много фирми работят трансгранично. Ние работим с тях. Някои от платформите, които споменах, е, бяха изправени пред конкретна ситуация – Имаше една фирма Елит, при която се намесихме активно и така. Ние работим в тясно взаимодействие с надзорните органи в Гибралтар, за да сме сигурни, че се спазва европейското законодателство много време им отделихме през последните месеци по ПРИПС. Обеден съм, че ще има и други възможности да обсъдим този въпрос. За натрупването напълно съм съгласен с вас. ПРЕП трябва да е дългосрочен спестовен продукт. Ние не бива да се дава възможност хората да си вадят парите и да ги инвестират на различни места. Това трябва да е част от автоматичния вариант, защото в крайна сметка това е варианта, който повечето граждани ще изберат. Тук доводът е свързан с обществената политика и е голяма част от натрупания капитал трябва да се изплаща или на годишна основа, или по друг начин, но не да се влага като капитал. по предложението е МИР 2.2 и ролята на Централната банка. Искам да кажа, че е много важно това, че работим с, с, с Централната банка по по надзор от Централната банка. Това е, е част от съществуващия модел. Е, централните банки са представени в е, колегиумите и беше споменато и това, че в Съединените щати Федералния резерв играе много важна роля. Заедно с това, член 22 от устава повдига някои въпроси. Това е свързано с един въпрос, който вече обсъждахме. Кой за какво отговаря в една система, за да няма дублиране. Това, за което аз, към което аз имам въпроси, е свързано с член 22 т.е. регулаторната функция а, е успоредна на ролята, която изпълнявате вие, съвета и така, каква е, какви са регулаторните правомощия в сравнение с ЕМИР? И им трябва да се осигури яснота на, на пазарите и участниците на пазара, за да се знае кой за какво отговаря. Не е нужно да има конкурентна регулаторна система, въпреки че съм напълно убеден, че в рамките на сегашното сътрудничество това може да се реши, но заедно с това текстът трябва да бъде годен и в бъдещето. Ето защо е много важно всички промени в член 22 да не влиза в противоречие с изискванията на Емир. Освен това, Както знаете, областите, в които има допълнителни регулаторни изисквания от централните банки са само за субекти от трети страни, а не за субекти от Европейски съюз. Благодаря ви много. Много полезно, много интересно изслушване. Ще разчитаме сътрудничеството ни да продължи и да поддържаме тесен контакт с предстоящите законодателни процедури. Благодаря ви още един път. Закривам тази част на заседанието и сега ще дам. А, сега ще предоставя на Маркус Фербер да председателства следващата част от заседанието. Е, Скъпи колеги, тъй като нямаме много време, ще продължим веднага с дневния ред. Съобщения на председателя. Открито заседание на координаторите с председателя на експертната група на високо ниво, група по устойчивото финансиране – на членовете се напомня, че предстои среща с Кристиян Тиман, който председателства групата. Срещата е предвидена за утре, започва 30 часа. Моля ви тези, които напускат залата, да го направят без излишни приказки. Обръщам се към тези, които може би не ме чуват. Моля ви, можете да напуснете залата, но не и да говорите. Също така трябва да напомним на членовете, че утре след обяд ще имаме среща с представителите на националните парламенти 3 до половина преди гласуването в комисия, когато ще разглеждаме втория доклад по собствена инициатива за семестъра. Ще говорим за структурните реформи, и е, фискалния статут в съответните страни. След тази среща има размяна на мнение. Тя започва в 16.30 по предложенията за обща консолидирана корпоративна данъчна основа и обща корпоративна данъчна основа. Тъй като тук има различни становища, ще чуем и националните парламенти по тази тема ще говорим и за данъчното облагане на цифровата економика. Трябва да ви кажа и кои са номинирани за доклади след заседанието на 5 октомври. Първо регламентите по измененията на трите регламента за ЕСА и следните, следващите промени – Доклада отива в НП и социалистите и демократите. На второ място директивата, която изменя две секторни директиви, МИФИТ и, неплат... и платежоспособност 2. Отново НП и социалисти и демократи. На трето място регламента, който изменя регламента за СРБ. Отново е НП и социалисти и демократи. Четвърто европейски семестър за координация на економическите политики, социалисти и демократи. Пето, отношения между ЕС и трети страни, що се отнася до финансовите услуги, надзор и регулиране, е НП и накрая устойчиви финанси, това е на зелените становища. Конкуренция във въздухоплаването АЛДЕ, облагане на тежкотоварните автомобили, бюрото го поема след това облагане на тежкотоварни автомобили при използването на някои инфраструктури, бюро. 2016 година освобождаване от финансова отговорност на ЕБА, бюро, освобождаване на ИОПА, бюро и на ЕСМА, бюро, накрая рамка за скрининг ЕКРЕ календар за заседанията на ЕКОН през 2018 година. Координаторите решиха да направят доста промени в предварителния график. Това ще бъде проверено с администрацията и ще се съобщи на координаторите. Освен това, координаторите съгласуваха и голям брой допълнителни заседания преди края на годината. Четвъртък, 23 ноември сутринта понеделник 27 ноември след обяд, понеделник 4 декември по-късно вечерта, четвъртък 7 декември сутринта. Делегации на ИКОН 2018 година решихме да организираме следните посещения. Първо посещение на ЕЦБ, първо три месечие, след второто три месечие с посещение в Базел и среща с Международната асоциация на надзорниците на застрахователи. Франция първа половина на годината, Италия втора, Вашингтон 15 до 20 юли, Китай 17 до 21 септември, МВФ годишна среща Бали 10 до 14 октомври. Това е за тези, които не искат да отидат в Вашингтон. Що се отнася до мисии извън Европейския съюз, координаторите ще поискат още едно или две допълнителни места на мисия. Изслушвания първа половина на 2018 година съгласувахме следния списък предложения. Бъдещето на единия паричен съюз, прегледа на ЕСА и СРБ е мир, отношения между ЕС и трети страни по финансовите услуги, техния надзор и регулиране. Финансови продукти и злоупотреби при продажбите, данъчно облагане. Назначение на членовете на ЕСГАП, координаторите решиха, кои да са назначените имената на тримата членове на съвета – който ще бъде определен от Европейския парламент, трябва да се гласуват от всички членове на комисията в близко бъдеще. Трябва да се намери и подходящо време за изслушване. Шеста точка – текущи междуинституционални преговори. Петия триалог от 3 октомври – Седмият триалог по петата директива срещу прането на пари се проведе на 3 октомври в Страсбург мината седмица. Говорихме за реалните собственици, политически важните лица, златните визи и паспорти, критериите за високо рискови трети страни, наднационалната оценка на риска, регистри регистри на сметките, поземлени регистри, регистри на застраховка живот, одити, правомощия на звената за финансово разузнаване, отчетни задължения на комисията, транспониране. Също така говорихме за компромисния пакет на естонското председателство. Беше постигнат ограничен напредък Следващия триалог е предвиден за 14 ноември в Страсбург. След това първи и втори триалог по СРР и съответно международните финансови стандарти. Стандартите за финансово отчитане. 28 септември и 5 октомври съответно проведохме тристранни разговори. Стигнахме до съгласие за преходните механизми при големите експозиции, но не постигнахме съгласие по преходен стандарт номер 9. Със законодателите имаха много различни гледища. Предложения компромис от парламента беше отхвърлен от съвета. Следващото заседание е предвидено за 25 октомври 2017 година. Така стигаме до своята седма точка годишен доклад относно финансовите дейности на Европейската инвестиционна банка Лудек Нидермайер. Благодаря. Лудек би искал да се извини. Той ме помоли да представя неговото проекто становище въз основа на неговата работа и посещението в Люксембург трябва да се подчертае приноса на ЕИБ за възстановяване на дейностите на институциите след кризата. Същевременно тези дейности трябва да се наблюдават внимателно, за да има допълняемост. Ключовите приоритети на ИБ трябва да бъдат областите на провал на пазара и областите, които са високо рискови, където е необходимо много голямо финансиране и това всъщност не предизвиква интереса на частния сектор. Лудек разглежда и отражението върху ЕИБ на излизането на Обединеното кралство. Има набор от хипотези от най-лошата до най-добрата. Докладчикът призовава комисията също така да следи разходите, свързани с мандатите, възложени на ЕИБ, където ЕИБ поема административните разходи и следователно ценово не може да бъде конкурентоспособна банка. Накрая за Лудек са важни външните операции на ЕИБ в области с приоритетно значение за Европейския съюз. Важно е и бе да помогне за подобряване на ситуацията в Украина, където имаме нестабилност заради конфликта и участието на руските военни. Докладчикът очаква и вашите предложения, които със сигурност ще подобрят качеството на доклада. Много ви благодаря, господин Бауц докладчиците в сянка, социалисти и демократи Рамон Хореги. Благодаря, господин председател. На първо място благодарим на господин Нидермайер на докладчика. Като цяло този доклад е добра основа, за да можем да дадем своя принос от ЕКОН. Имам три наблюдения и ги представям от името на групата и като различни изменения. Първо, ролята на ЕИБ и економическия цикъл. Мисля, че нещо, което не бива да забравяме, е влиянието на ЕИБ за възстановяване на инвестициите – Имаме точка трета и четвърта на доклада, които казват, че всъщност антицикличната роля на ЕИБ вече е приключила. Ние не сме съгласни с толкова категорично мнение, тъй като на първо място общностният бюджет си остава много слаб. Макроекономически ние нямаме големи възможности заради еврозоната и също така заради голямата разлика в инвестициите преди кризата и сега. Тази разлика все още си остава. Затова АИБ трябва да изпълнява амбициозни, гъвкави и ефективни проекти. Всъщност точка 8 в този доклад говори именно за това, че трябва да има по-добра ефективност в отношенията между държавите членки Е и Б, що се отнася до изпълнението на плана Юнкер. И мисля, че за това на Е и Б трябва да се възложи амбициозна мисия ЕИБ да продължи да бъде инструмент за инвестиции, защото те липсват на Европейския съюз. На второ място Брекзит. Докладчикът дава възможност да се обясни отражението на Брексит върху работата на ЕИБ. Мисля, че ние трябва да сме малко по-конкретни. Що се отнася до последиците от оттеглянето на Обединеното кралство от ЕИБ? Може би ЕКОН трябва да помисли и да проучи дали акциите на Обединеното кралство ще бъдат закупени от други държави членки, за да няма загуба на капитал или да ги обявим за продажба. Не знам, но не е достатъчно само на два реда да споменем Брексит като някаква референтна точка. Трябва да се види какъв ще е моделът след Брексит, тъй като той засяга британския капитал в АИБ. На трето място, седма точка, там се подчертава значимостта на външните операции. Аз мисля, че ЕИБ е много важна не само за източна Европа, говори се за Украина, мисля, че и в Средиземноморието, и в Африка има много важни геополитически интереси за нас, така че ние бихме могли да говорим по-конкретно за задълженията на ЕБ на този континент. Латинска Америка е също много важна. Що се отнася до присъствието на ЕБ, там тя работи много добре, затова е хубаво да имаме териториалното споменаване на Средиземноморието и Африка. Поне това е, ще говорим с докладчика, за да стигнем до един колкото се може по-съгласуван доклад. Благодаря ви. От ДКР господин Фокс не е тук. Либералите Петър не. А, докладчика в сянка не. Моли от зелените. Много е жалко, че нямаме колеги от ЕКР, за да говорим за отражението на Брекзит върху ЕИБ, както и да е. Можем да говорим за резолюцията от мината седмица. Аз имам има много неща да кажа, тъй като съм европейски политик и не съм се предала тотално на Брекзит. Съгласна съм с докладчика и бе важна институция. Тя предоставя инвестиции за подобряването на нашите общества. Трябва да използваме възможността да насърчим ЕИБ да инвестира в областите от най-голяма полза за европейските граждани. Радвам се, че от самото начало имаме съгласие по много от точките в доклада. Докладът отчита и факта, че ЕИБ е важна там, където пазарът се проваля. Трябва да се инвестират проекти от конкретна полза за европейските граждани да се запълват празнотите след 10 години липса на обществено финансиране. Докладчикът е прав. Би трябвало ЕИБ да бъде готова да поема и рискове. Според нас докладът има в какво да се подобри, е, да се фокусира повече върху някои точки. Първо, ЕИБ и ЕФСИ не могат да се справят е, с липсващите инвестиции. Защото тук трябва да се работи индивидуално и колективно, чрез интелигентно данъчно облагане, което също така подкрепя дружествата в една устойчива економика. Освен това, не сме съгласни, че фискалната стабилност е предусловие за стабилен растеж. Двете явления вървят ръка за ръка тъй като ние имаме липса на инвестиране в обществени проекти и недобро съотношение. Интелигентното данъчно облагане ще помогне на по-добрите инвестиции. А е и Б играе ролята на катализатор в това отношение. Накрая ЕИБ не се справи достатъчно добре в областта изменения на климата. Целта 25% не е достатъчна според нас. В 16 държави членки подкрепата на ЕИБ не доведе дори до минимума от 20%. Успехите са в по-силните економики на ЕС. Това си остава правило, а не изключение – 17% от ЕФСИ като подкрепа за ВЕИ се ограничава до Белгия, а 18% разпределени между Франция, Белгия и Германия. Така че ние трябва да продължим работа по този доклад. Ще предложим и изменения. Благодаря. Марко Вали СПД не е тук. НСЕ Бал, Барбара Капел също не я виждам, но Нина Гил поиска думата. Може би за Брекзит? Заповядай, Нина. Благодаря. Бих искала да ви кажа нещо за Брексит, но не зная и аз. Но наистина Брексит е много важна, важен проблем, проблем Важно е Обединеното кралство да изпълни своите задължения. Трябва ни и правна сигурност за проектите, които вървят в момента. Има много проекти, особено в моя регион. Е, те са много важни за нас. Трябва да знаем какво ще се случи с тези проекти. Същото време е, трябва да се знае какъв ще е приноса на Обединеното кралство към европейския бюджет. В този доклад трябва да се подчертае, че външни дейности финансирани, са финансирани от ЕИБ и то да се осветлят всички дейности, не само, например, тези в Украина. Разширяването на мандата – се предлага от комисията. Е, това са дейности насочени към южните ни съседи, т.е. справяне с миграцията и подкрепа към обществата там. Трябва да се покрият не само страните кандидати, кандидатки, а Латинска Америка, южните ни съседки и Азия в тези външни дейности. Е, като основен инвеститор във важни проекти Европейската инвестиционна банка трябва да даде добър пример и да няма връзки с данъчни раева. Трябва да се концентрира банката повече върху устойчивите финанси. Благодаря, Оливие Дебант иска думата. Той работи в Европейската инвестиционна банка офис в Брюксел. моля. Благодаря, господин председател. Благодаря и на докладчика, и на докладчиците в Сянка за първия, за първия обмен на мнения. Нека да кажа следното най-напред. Ние приветстваме факта, че се дава такова голямо значение на ролята на ЕИБ. Благодарим и за оценката. Допълняемостта е важно измерение на нашите дейности, т.е. начина по който се намесваме и избора на проекти. Това за нас е много важно. Освен това, оценяваме и макроекономическото влияние на инструменти като EFSI. Цифрите показват, че чрез инвестиционния план и чрез нашите дейности имаме много голям, много голям принос към растежа и към заетостта. Ако погледнем плана за инвестиции, ако оценим макроекономическото му въздействие, ние може да покажем, че и че имаме ръст от 0,5% е, по отношение на БВП и над 750 е, хиляди създадени работни места. Така че вижда се економическия принос. Важно е да се предвиди и каква ще бъде ситуацията за следващата многогодишна финансова рамка. Трябва да знаем това, за да разпределим правилно финансовите инструменти и как да ги прилагаме. Трябва да имаме добре нормативна, добра нормативна рамка. Това ще подкрепи прилагането на финансовите инструменти в бъдеще. приложението на, в държавите членки, както по отношение на ЕФСИ, така и на инструментите на А Тук мога да кажа, че е важно да работим с националните насърчителни банки. Е, чрез тях може да подобрим достъпа си до пазара. Освен това, трябва да подобрим и консултативните си дейности. Това е важно за приложението на проекти. Благодаря ви. Благодаря. Благодаря за вашите съвети към докладчика. 12 октомври е крайният срок за измененията. На 6 ноември ще се разгледат измененията. На 21 ноември ще има гласуване. И превероятно 2018 година януари докладът ще бъде разгледан в пленарната, сглада, в пленарната зала. Сега преминаваме към осма точка. Става дума за органите за защита на конкуренциите на държавите членки. Докладчикът е Андрея Шваб. Благодаря. Тук става дума за укрепване на мрежата на е, органите за защита на конкуренцията в държавите членки. Колегите, които присъстват, добре дошли на тях, но зная, че има и много други колеги, които не могат да присъстват поради различни причини. Ще се опитам да се концентрирам върху основните моменти на доклада. Надявам се, че за това ще бъдат информирани отсъстващите днес колеги. Аз приветствам целите на предложението на комисията. Важно е органите за защита на конкуренцията да бъдат укрепени в а, държавите членки. Това е важно за всички, най-вече за гражданите, защото главно ние като немци сме научили от историята си, че едно концентриране на пазара, прекалено голямо концентриране на пазара е вредно за обществото и за гражданите. Така че трябва да имаме добра защита на конкуренцията. На равнище държави и членки има регулация, за това отговарят националните органи и има регулации на европейско равнище. Целта е защита на конкуренцията и по-добър функциониращ вътрешен пазар. Това може да се постигне само когато има единни правила и мащаби, които да създават добра правна сигурност. Затова смятам, че предложението на комисията е добро, но на някои моменти, в някои аспекти може да се подобри. Най-напред член 3, където става дума за отразяването, отражението на хартата на основните права в това предложение. Виждаме, че понякога хартата не се прилага и основните права тук в този област трябва да бъдат подчертани. И ако смятаме, че това е важно, не бива да оставаме само това подчертаване в преамбюла, а да засегнем компетенциите на държавите членки. за да може именно хартата на основните права да играе конкретна роля и при конкуренцията. Затова предлагам в диспозитива да направим препратка към хартата на основните права. Правото на защита е важно тук, право на информация, право на достъп до а, правосъдие, право на справедлив процес и информация за жалбоподателите и страните по процеса. Бих се радвал, ако тези елементи от основните права на хартата залегнат в диспозитива на текста. На следващо място има, имам забележки по мерките, споменати в преамбюла. Става дума в крайна сметка за прилагането на този инструмент – мислех, че трябва да има промяна на, на директивата. След това се отказах от това и предложих на комисията една ясна препратка. към праговите стойности. Може би комисията тук трябва да поръча изследване за това, как ще повлия едно хармонизиране на държавите членки. На трето място. Това са задълженията в член 11. За да няма наказания, националната конкуренция трябва да може да бъде контролирана. Ефективно, това предложението не го предвижда. Затова бих предложил изменения тук и подобрения. На следващо място, четвърто, става дума 10 прак на наказателните такси. Искаме да има унисон за всички органи за защита на конкуренцията. Е, органите казват, че всъщност и в момента ставката е 10%, така че тези 10% може да се въведе. И на следващо място заявленията. Мисля, че комисията е права. когато говори за стимулите, при разкриване на престъпления и злоупотреби на конкуренцията. Според мен наистина тези стимули трябва да се използват. С това се изчерпват моите коментари. С интерес очаквам изявленията на докладчиците в Сянка. 20 октомври е срокът за изменение. Обсъждането им е а е 21 ноември, на 4 декември ще гласуваме в комисията. И така, очаквам с интерес дискусията. Благодаря, Андреас. А сега преминаваме към докладчиците в сянка. Има думата. Благодаря. Господин председател, много е важна а, политиката на конкуренцията. Е, Та е, тя е важен инструмент за доброто функциониране на вътрешния пазар. Парламентът каза, че е приоритет конкуренцията. В доклада си, прият на през януари тази година, конкуренцията се основава и на сътрудничество, на сътрудничеството между органите за защита на конкуренцията. Искам да подчертая шест въпроса. Това са най-важните за мен въпроси, където смятам, че има нужда от промени и изменения. И така, какви са тези области? Най-напред. През юли казах, че за нас е важно независимостта на ръководството трябва да сме наясно, че независимостта на ръководството на националните органи за защитата на конкуренцията трябва да са гарантирани във всяка държава членка. Тоест, не само да се казва, че няма политическо влияние, а и номинирането на членове на тези комисии, на тези органи, то също да е независимо и обективно. За това трябва да има съответните процедури. Освен това, accessible in possession. Това не е коректен термин. Според нас да се използва in possession като термин в член 8 не е правилно. Не е коректно. Информация налична на органите, тя трябва да бъде споделена. На трето място – Укрепването на органи трябва да върви ръка за ръка с финансиране. Не би трябвало финансирането да се основава на глоби. Има добри примери за използване на глоби, но трябва да сме ясни тук. На четвърто място. Обедени сме, че глобите трябва да се измерват на базата на общия оборот, а не на други основания. На пето място – защитата на хората, подаващи сигнали. Смятам, че трябва да ги защитим по всякакъв начин. Не бива да се правяме, че тези хора може да са конкуренти или да са финансови бенефициенти. Това не бива да се допуска. На, след, на последно място имаме нужда от повече прозрачност, прозрачност за журналистите и за гражданите. Трябва да може публично да са достъпни всички доклади на националните органи за защита на конкуренцията. Искам да благодаря на, на докладчика за неговия проект от доклада. Имахме чудесно сътрудничество с момента. Надявам се, че ще постигнем добри компромиси с останалите докладчиците в Сянка и се надявам доклада да отразява интересите на гражданите и на дружествата. Господин Стабати след. E Благодаря. Е, отношението на ЕКАРЕ към доклада е положително. Държавите членки имат възможност да прилагат своите национални традиции, това е добре, и се, и се уважава принципа на субсидиарност. ЕКАРЕ е представило изменения, анализирало ги е и ги оточнило е с Андрея Шваб, докладчика, ще направя следните забележки. Екаре има впечатлението, че докладчикът е, върви прекалено много в хармонизация в някои области. Например, когато се говори за мандата на европейските предприятия. Тук има обаче различни становища в държавите членки не бива да се накърняват компетенциите на националните органи за защита на конкуренцията. Тук сме критично настроени към това изменение. Има изменения, които могат да се тълкуват. Когато става дума за изчисление на глобите на релевантния оборот, не е ясно какво се има предвид под термина релевантен. И преди говорихме за релевантните пазари, терминът обтекаем. терминът арбитраж за регулиране също не е ясен. При глобите за малки и средни предприятия докладчикът говори за продуктовото портфолио и за връзките с него. Естествено, има разлики между големите и малките предприятия при определени глоби. Това може да застраши, те могат да застрашат съществуването на малките и средни предприятия. И така, може да се обсъди дали обемът на продуктовото портфолио може да е фактор при изчисляването на глобите. И дали продуктовото портфолио може да представлява заплаха за конкуренцията. Ние всички знаем, че прекалено много хармонизиране увеличава разходите за националните органи. Това не е добре, така че тук трябва да има баланс. И нещата тогава прекалено дълго се бавят в съвета. Нека би искало би, би да има разумна хармонизация. Тук би трябвало да се ориентираме по текстовете на комисията. Ние ще представим нашите изменения, но по принцип, както и докладчика, и ние смятаме, че докладът е интересен. Благодаря. Благодаря от, от името на Зелените Петър Ячек. Моята група подкрепя предложението на Европейската комисия. Имаме нужда от общи минимални стандарти за инструментите за разследване и санкции, за да намалим различаващите се практики в Европейския съюз. ЕКР смята, че трябва да има обхват, че трябва да се отчитат националните традиции. Да, съгласен съм, говорихме за култура и, и други области, но когато се говори за лоялна конкуренция на, в единния пазар, националните традиции не са не следва да получава толкова високо ниво. Докладчикът има за цел да подсили някои разпоредби за наблюдение на решенията. Също така трябва да има инструменти за, е, за оценка на съответствието. Не съм толкова сигурен, че някои други предложения усъвършенстват текста на комисията, по-конкретно искането за информация. В глобализираната и цифровизираната агенция искаме агенцията да имат достъп до данни, а не тази идея, която предлага докладчиката е малко устарява, Не бива да допускаме фирмите да използват предлога, че информацията се държи отклона в друга страна. Знаем, че информацията е лесно достъпна за европейските предприятия. Агенциите трябва също така да имат достъп до данни, които се съхраняват в облака когато трета страна е хост на данните. Що се отнася до финансирането, разбирам, че докладчикът слага таван на глобите, които могат да бъдат 10% от оборода, не световните продажби. Това няма да помогне на малките и средни предприятия. Не знаем какво, за какъв оборот става дума. Европейски или а, продажбите на картела. За малките и средни предприятия остава опасността от, за, от злоупотреба от страна на големите предприятия. Големите предприятия могат да решат да изнесат лошото лошата си практика към европейски дъщерни предприятия и тогава глобите няма да се налага. Комисията казва, че световните продажби винаги ще бъдат по-низки, отколкото тези на предприятието майки, що се отнася до защита на информацията, която предприятията споделят с адвокатите и правата на предприятията да не признават неправомерни действия, когато агенциите искат информация. Разбирам доводите на докладчика и съм съгласен, че предприятията трябва да имат подобни права. Не знам дали този подход следва да се включи в настоящата директива. Аз не съм сигурен, че ние трябва да уточняваме конкретните области. Не смятам, че конкуренцията трябва да се третира по различен начин. Главата за взаимно подпомагане е ключов елемент. Една от причините, поради които има нужда от общи правомощи, улесняването на сътрудничество. Приветствам предложението на комисията. Разбирам някои от промените внесени от докладчика, ние трябва да, не трябва да допускаме това да вреди на сътрудничеството, що се отнася до искането за изпълнение на решенията. Изключението не дават възможност да се е, решават спорове между е, органите. Този, тази вратичка трябва да се затвори и комисията да може да издава задължително решение, винаги когато отказът е неоправдан. Благодаря ви. Надявам се съветната ни работа да продължи. Палома Лохас Пермех от Обединената левица. От името на зелените моли. Сега ще бъда Мишел Ройман и след малко ще бъде Ева Жули. По проекто доклада на Андрея Шваб искам да кажа някои думи за значението на глобите и нивото им да бъде разобеждаващо. Това е необходимо за да се издигне пречка пред картелите. Докладчика предлага 10% от, съответни, от обората в предложението на комисията 10% от световните продажби. Това подкопава предложението на комисията, защото глобите трябва да бъд, имат разобеждаващ характер характер и фирмите въобще да не създават картели. Това може да се гарантира само ако те се страхуват от големи глоби, ако ги хванат, така че глобите трябва да бъдат върху общият оборот. Освен това смятаме, че компенсациите плащани от приятията за щетите не трябва да се приспадат от глобите по възможността националните органи за защита на конкуренция да поискат да искат информация. Фирмите трябва да предоставят информация на националните органи защита на конкуренцията. Комисията пред, пред, предлага текста достъпна информация. Ние смятаме, че новата разпоредба е по-рестриктивна информация в е, облака или е, която се държи от дъщерна фирма. С това изменение смятаме, че за фирмите ще бъде по-интересно да създадат дъщерно предприятие, за да улеснят създаването на картел и при разследване това е, дъщерно дружество може да се окаже, че не разполага с информация. Няколко въпроса, по които ще внесем изменения, ще за недопускане на конфликт на интереси по че, член четвърти е, с, е, преходен, с по-дълъг е, преходен период по време на който представители на органите не могат да започнат, да започнат работа в частни предприятия. Ще се опитаме да, укреп, да засилим разпоредбата в член 5 и предоставянето на ресурси. Държавите членки трябва годишно да докладват пред Комисията за ресурсите и Комисията трябва да може да следи тези ресурси. Също въжи и за препоръките формулирани от комисията. Също така националните органи трябва да могат да взимат независимо решение за бюджета си. Най-сетне главата за снисходителност. Е, трябва да кажем ясно, че ако даден случай обхваща три или повече страни, комисията е компетентни орган и трябва да се поясни сроковете за имунитет. Благодаря на докладчика за работата и очакваме да работим с вас по измеренията. Благодаря. Предпочитаме е, оригиналният докладчик. Нина Гил поиска думата. Е, или искате да тръгвате? Ако ще се изказвате, побързайте. Нина Гил има думата. Благодаря не разбрах жеста ви и реших, че няма време за спонтанни изказвания. Благодаря на Андрея Шваб за доклада и трябва да се засили ролята на националните органи защита на конкуренцията, за да се боря срещу нарушение на законите. Имам въпросителни за независимостта на тези органи много, за, тази, за да бъдете независими, има нужда от съответен бюджет. Как можем да направим така, че те да разполагат с бюджет, с ресурси и да не зависят от политически решения? И също така, и други колеги повдигнах въпроса за глобите. Искам да разбера а, вашата обосновка по силата на която предо... смятате, че глобите, така както се предлагат, ще дадат резултати. Благодаря. Никой друг не иска да се изкаже. Докладчикът има думата. Благодаря на колегите, които се изказаха, които заместваха докладчици в сянка. Миля, мисля, че наистина комисията си заслужава похвалите. А, критичните точки, които изказахте, ме кара да мисля, че подходът, който съм предприел, средният път, който съм избрал, е правилен. Мисля, че е хубаво да се конкретизира действително е, препратката с хартата, към хартата за основните прави. екаре говори за хармонизацията ми добре, е, но Имаме нужда от определена хармонизация. Тя предпоставя равните възможности, равното третиране. Независимостта. Е, тя за мен също е важна. Но органите са под контрола на националните си правителства. И това е демократично. Трябва да намерим възможност да ги укрепим организационно, без да ощетим компетенциите на националните правителства. Мисля обаче, че тук ще може да намерим компромис. Сега прага за глобите. Това бе засегнато няколко пъти. Е, харесва ми, че колегите се ориентират не по 10%, а по понятието релевантно или глобално. Екаре предпочита свобода тук, но ако сме единен пазар, то би трябвало да имаме единна рамка и за глобите. Затова бих се радвал, ако мислим по тази концепция. Термините релевантно и другите термини, които бяха поставени под въпрос, тях ще ги изчистим. На последно място, естествено, трябва ресурсите да са осигурени. Но също така е важно да се знае какво е мястото на органите в цялата национална система, така че ресурсите, независимостта това са въпроси, по които ще говорим допълнително. Надявам се да постигнем и тук съгласие. Благодаря ви. Благодаря. Графикът вече беше обявен. Стигаме до девета точка. Предложение за регламент за взаимно признаване на решение за обезпечаване и конфискация. Думата има господин Мартушело. Благодаря, господин председател. Действително, много интересен доклад, който е при, при това е много актуален. Не е случайно, че вече са внесени 85 изменения. Очевидно е, че трябва да се анализират тези изменения, има нужда от диалог и сме готови да приемем всички изменения. Много от измененията дават положителен принос към текста и го усъвършенстват. Благодаря на колегите за предложенията. Те подчертаха значението за разширяване на обхвата, като се включват също така и граждански производства. Друг интересен елемент е процента. Друга тема, по която ще водим дебат. Необходимо е да се даде възможност на държавата да управлява авуари. Следователно трябва да и се покриват разходите и това да е процент от съответните облаги. Необходимо е дейност да се извършва в една държава членка, т.е. процедурата по конфискация да бъде национална. Благодаря за, предлож... за направените предложения. А, на следващото заседание на доказчите в Сянка ще се опитаме да решим проблемите. Целта е да, въз... да подобрим а, режима за възстановяване. Това е ключов елемент за сигурността. Това за да прекъснем източниците на финансиране за престъпните организации. Благодаря ви. Сега докладчиците в сянка. Беше ми казано, че Ева ще замести Евелин. Ашли Фокс не е тук но имаме представител на либералите. Благодаря, господин председател. Благодаря, господин Мартушел, уважаеми колеги. След като прочетах вашите изменения, имам следните коментари. Искам да подчертая, че тази инициатива е много важна за дългосрочната сигурност на нашите граждани трябва също така да същитават и техните права. Следователно, когато се обсъжда дали да се приеме вариант 4 б искам да посоча, че за нас това е приемливо само ако бъдат предвидени нужните защити. Нашите амбиции трябва да се отразят в посланията ни към колегите в комисията Либе. Ето защо аз мятам, че регламента е, е, е много важен инструмент. Предложението трябва да бъде справедливо, най-вече за жертвите, но също така и за съответните, за съответните и засегнати държави членки. Издаващата държава трябва да получи основната част от ползата от облагите от конфискуваните средства. Заедно с това трябва да се покрият разходите, като е, ето защо на изпълняваща държава трябва да се осигури част от облагите, тъй като поема разход, е, отговорност за разходите. Освен това трябва да сме амбициозни от гледна точка на сроковете и да се борим срещу опитите за разводняване на предложението. Е, освен сроковете е много важно да бъдем амбициозни и във всичко. Това трябва да бъде нашето послание към съвета. В крайна сметка всички имаме една и съща цел да преследваме престъпниците. Това е възможно само когато решаваме проблема от първоисточника, а именно да лишим престъпниците от източници на финансиране. Благодаря. Ева, готова ли е да се изкаже? Заповядайте. Давам групата на... Давам думата на групата на стилистите. Благодаря ви. От името на колегата Каталин подкрепям предложението и поздравявам докладчика за неговата работа. Трябва бързо да доразвием предложението, за да можем да възстановяваме престъпно спечелените активи в трансгранични операции. Трябва виновните да бъдат изправени пред съда, но нашия фокус трябва да бъде най-вече възстановяването на активи. Останалото е отговорност на националните съдилища. Компетентните съдилища са много важни за една система, която заслужава доверие в Европейския съюз. Когато сумата е над 100 евро, сумата се прехвърля от изпълняващата държава към издалата заявка държава. Тук се използват делегирани актове, които редовно се актуализират. Разбира се, ние сме готови на следващото заседание да обсъдим и измененията. Много ви благодаря. Сега Моли се превръща в Ева Жули. Да, ние искаме да поздравим докладчика за неговата работа. Съгласни сме с повечето предложения. Имаме и изменения, тъй като някои области трябва да се доразвият. Ние също сме за разширяване на обхвата. Комисията предлага взаимно признаване на решенията в наказателното право. Но ние смятаме, че трябва да се включат и административните решения, свързани с престъпна дейност. Според нас е важно да има трансгранично сътрудничество за борба с престъпните организации, независимо дали става дума за замразяване или конфискация конфискацията може да бъде извършена при условия обаче на зачитане на правата на човека и съответните изисквания. Трябва да се докаже, че това са активи придобити от незаконна дейност. Освен това, има дълъг списък от деяния, които автоматично ще бъдат взаимно признавани по съдебните решения. Това е по приложение 3. Ние предлагаме да се добавят и данъчните измами, особено тежки данъчни измами и избягване на данъци. За тези престъпления обаче прагът би трябвало да бъде не 3, а 2 години лишаване от свобода, защото такава е практиката в повечето държави членки за възстановяването на активите – когато прагът е под 100 000 евро, двете държави си поделят сумата 50 на 50. Ние предлагаме обаче различен подход. Когато сумата е над 10 000, тя да постъпи основно в държавата, която е издала заповедта за конфискация като съответно изпълняващата държава си удържи разходите. Е, комисията ежегодно трябва да излиза с доклад, който анализира статистиката. Комисията трябва да направи преглед на регламента не след 5, а след 3 години, според нас. Благодаря на докладчика, ще работим заедно. Много благодаря. Като че ли никой друг не иска думата? Флавио били обобщил. Благодаря. Подготвя се много интересна съдържателна дискусия, по време на която ще се срещнат интереси, защитавани от конституциите на държавите членки. Убеден съм, че срещата на докладчите в Сянка ще доведе до балансиран текст, който ще отчита интересите на групите, имайки предвид, че всички докладчи в Сянка дадаха много сериозен признос, внесаха се интелигентни изменения и се надяваме текстът, който ще предложим за гласуване, да бъде резултат от максимално широко съгласие. Благодаря, Фулвио. Може би трябва да ви кажа от сега, че утре сутринта местата ви ще бъдат различни от сегашните, защото ще участват и представители на националните парламенти. Ще има места за всички вас, разбира се, но няма да са същите. На 6 ноември тази година ще разгледаме измененията. След това ще е разглеждането в Либе и влизането в пленарна зала. С това закривам заседанието и благодаря на всички.